За да бъде променена на доживотен затвор. Ние трябва да кажем да се промени, да се замени с е, една е, разумна присъда. Благодаря, каза председателя. Това не е, е съвсем прост въпрос, който може да се реши в момента. Друго съобщение. Австрийските власти ме информираха, че Госпожа Райнер ще бъде заместена господин Бекер от 1 април 2011 година. Приветствам новата ни колега. Това е съгласно член 3, алинея 2. Господин Бекер ще може да се ползва с всички свои правомощия в Европейския парламент, след като подпише декларация, че няма да упражнява други функции, които са в противоречие с мандата му на депутат. Уважаеми колеги, добре дошли и всичко хубаво. Пан Тревор Колман... Господин Тревор Колман ме информира, че вече не е член на ам, на групата на Европа. Завядамям, че във вторък на, свобода, на свободата и демокрацията. В четвъртък ще подпиша аз и председателя на съвета 4 законодателния акта, съгласно а, член 74 от правилника на Европейския парламент. Четирите законодателни акта са ви предоставени. Сега преминаваме към дневния ред в последния му окончателен вариант. От 1 април, съгласно съответния член от правилника, не бяха внесени някакви изменения. За понеделник няма изменения, за вторник има изменения на господин Фернандес. Става въпрос за 2012 за бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 година, така че да бъде отложен този въпрос за пленарната сесия през май. Господин Андресен, моля представете вашият, вашето изменение. Благодаря, господин председателю. Е, относно отлагането на тази точка за сесията в май. Този въпрос е много важен. Той отговаря на бюджета, отпуснат за изграждането на дома на европейската история. Има някои подвеждащи цифри в тези изчисления. 13,5 милиарда евро. Това е първоначалната оценка. Някои обаче казват, че разходите ще, ще са в размер на 10 милиарда. Някои ме обвиниха, че съм надвишила тази оценка за изграждането на дума. Искам да ви кажа, че има конфликт на интереса, защото председателят на бюджетната комисия е председател и на борда, отговарящ за изграждането на дома на европейската история. Как може да се толерира такъв конфликт на интереси? Това е а, чисто лицемерие. Ораторът е прекъсван от председателя не трябва да се отлага гласуването на този доклад. Благодаря, ние ви разбрахме. Иска ли някой да подкрепи това предложение? Господин Спирони. Господин председател, аз съм на мнение, че ем, отлагането на тази точка е разумно. Е, така че ще има на разположение 4 или 5 седмици, през които да се провери този въпрос. Тук става въпрос за няколко милиони евро. Е, това са пари на денакоплаците, така че трябва да се провери въпроса. Има ли някой срещу това предложение? Моля, имате думата. Oui, да, господин председател, две неща. Първо, комисията по бюджета свърши своята работа и представи проекта в състояние така че да бъде обсъдено и гласувано от пленарната зала. В съответствие с процедурата, това стана миналата година. Имаше разлика между групите, но те можаха да изразят своето становище. Второ, второ не ми харесва, че госпожа Андреасън казва, че като председател на бюджетната комисия и член на управителния съвет аз съм пример за конфликт на интереси. Аз не съм там в лично качество, а като председател на Комисията по бюджета и посочен от Комисията по бюджета, така както председателя на Комисията по култура е представен в този орган. Председателят прекъсва оратор аз съм готов да се откажа от а, мандата си, но не ми се иска, но когато някой говори за конфликт на интереси, е по-добре преди това да а, осмисли думите си. Председателят, ще гласуваме онези, които са за предложението на госпожа Андреасен да гласуват. Кой е против? Благодаря, въздържали се. Предложението се отхвърля. Преминаваме към сряда по отношение на дебата. Групата на. А więc chodzi о wniosek о резолюция. По отношение на дебата за вътрешния пазар, групата на НП поиска предложението за резолюция да бъдат представени, за да приключи дебата по декларацията на комисията за държавните поръчки. Благодаря, господин председател. НМП предлага становището на господин Барниер, свързан с обществените поръчки, да бъде допълнено с становище на парламент и по този начин нещата ще се осмислят повече. Той ще хотел се за тон пропозиция за Positive, positive. Кой иска да се изкаже за? Госпожа Берес. Госпожа Гербхарт е моето име. Аз съм госпожа Гебхарт, ние с госпожа Перес подкрепям предложението на ЕНП да, има смисъл да се обсъжда този въпрос. Моля дискусията да бъде проведена с координаторите в ИМКО. Не можахме да гласуваме тази седмица и за това отлагаме гласуването за май, така че да имаме възможност да дообсъдим нещата и в рамките на политическите групи. Да, ние сме за, една резолю... за изготвянето на резолюция и за включването в дневния ред, но гласуването да е през май. Благодаря. Кой е против това предложение? Не виждам. Сега гласуваме. Кой е за предложението на НП? Кой е против? Въздържали се? Приема се това предложение. Така че сега а, е, сега малко информация. Сряда 10 часа е вторник 5 април 10 часа е, крайен срок за внасяне на изменения. Изменения към общата резолюция сряда 6 април в 11 часа. Гласуването ще бъде е, в четвъртък, 7 април. След обяд, както виждате, графика е доста напрегнат. Четвъртък. Алианса на либерати и демократите е, иска да се включи един случай, случай Ай Вей е, в Китай – и на мястото на първоначално предения дебат за Зимбабве. Моля председателя да обясни. Благодаря. Господин Ай Уейвей е много известен китайски художник и дисидент. Винаги е имал възможност да говори свободно. Той беше задържан на летището в неделя и по всичко изглежда, че е в затвора. Не само искам да използвам тази възможност да протестирам срещу действието на китайските власти, а искам да кажа на колегите, че може би трябва да преразгледаме участието си в втората среща на върха следващия месец, ако нещата продължат да да се развият по този начин. Мисля, че е необходимо да приемем спешна резолюция, колкото може по-бързо, за да окажем натиск върху китайските власти да освободят господин Ай Уейвей. Всъщност най-напред имахме желание вместо на отложената резолюция за Зимбабве да приемем резолюция за господин Ай Уейвей. След като размислихме обаче, решихме, че може би ще бъде по-добре брегът на Слоновата кост да бъде включен в сряда и освободеното място в четвъртък да бъде посветено на резолюцията за господин Ай Уейуей. Допитах се до различните политически групи. Те са съгласни с тази промяна в дневния ред. Разбира се, промяната не е никак проста и ние трябва да преминем много прецизно през цялата процедура. Това означава, че най-напред трябва да се отправи предложение за промяна в програмата за брегът на Слоновата кост от четвъртък в сряда, може би в 8 часа, тъй като това е единствената възможност. 8 часа, 20-25 минути. След това ще имаме възможност за Ai Weiwei. Е, стана ли ви ясно от моите обяснения какво предлагам? Има ли желание за изказвания в подкрепа? Тогава да гласуваме. А, извинявайте, заповядайте. Съвсем накратко искам да подкрепя това предложение, но в сряда след обяд има доста други неща. Предлагам съвета и комисията да са кратки при техните изявления. Така че който и да председателства заседанието да следи за спазване на времето. Благодаря ви. Take it And Presidium will, will mention this uh, issue. Ще споменем този въпрос. Кой иска да подкрепи това предложение? Кой е против? Благодаря ви. Предложението се приема. Това означава, че дебата по случаят Ай Уейуей в Китай ще се проведе в четвъртък, а брегът на Зоновата кост в сряда вечерта. Madame... Има още едно предложение, направено от госпожа Гебхард. suggested we take the vote in May and not in April, and we didn't. Uh, decision, colleagues, last decision. Uh, Madam Gebhardt, could you... Госпожо Гебхард, Имате думата, за да представите своето предложение. Оратор отговори без микрофон. Господин председателю, аз помолих следното. Гласуването, свързано с резолюцията а, за обществените поръчки, да бъде отложено. Това, разбира се, означава, че резолюцията и измененията трябва да бъдат определени чрез нов срок. Някой иска ли да изрази подкрепа за това предложение? Против? Не виждам. Против. Благодаря, господин председател. Като си има предвид темата, за която става дума, мисля, че имаме достатъчно време, за да подадем изменения, така че не съм съгласен с предложението. Кой подкрепя предложението на госпожа Гебхарт? Кой е за? Okay, who is against? Против? Благодаря. Предложението е прието, госпожо Гебхарт. Усталилишме porządek обрат, proszę Państwa. Przechodzimy И така, уточнихме дневния ред на пленарната сесия. А сега преминаваме към първата точка доклада на госпожа Гийом. а именно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите членки. Госпожо Интфелд. имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко не бях сигурна по коя точка да говоря по този въпрос, но преди две седмици администрацията след няколко кибератаки взе решение да закрие достъпа до имейла на Европейския парламент за цяла седмица. Мисля, че това е изключително радикално решение и настоявам да бъдат дадени обяснения за какво става дума, имало ли е достатъчно основания а, и доколко а, уязвима е компютърната система. Председателят, благодаря госпожа Интвелт, ще бъде направена проверка и ще ви бъде изпратена информация по въпроса.